Ако погледнем дневния ред, трябва да обсъдим въпроси свързани с нарушаването на човешките права. Първо ще обсъдим Южна Африка и избиването на стъчкуващите миньори. Първия оратор е госпожа Декейзер за една минута. Благодаря, господин председател. Това не е трагедия. Това е избиване и затова исках заглавието да е такова. Когато имаме 77 ранени и 34 убити, това е избиване. Поне според мен. Освен това, притеснително е, че става въпрос за приятелска страна, страна, която се бори усилено срещу апартейда. Южна Африка е нещо като модел дори с такива държави обаче, приятелски настроени, е, трябва да можем да разговаряме искрено, да казваме истината. Президента Зума сега заяви, че има проучване е, по въпроса. Миньорите, които протестираха срещу своите непремляви условия на труд, сега са обвинени в убийство. Прикамвам Европейския съюз в отношенията си с африкански страни отблизо да разглежда въпроса за социалната отговорност на компаниите, които работят в Африка. Ние носим отговорност тук. Благодаря. Госпожа Кил Нилсен за една минута и половина. Скъпи колеги, мисля, че всички сме единодушни, че става дума за безспорно нарушение на правата на човека. безпредседентно насилие срещу което се обявяваме всички ние. Същевременно Южна Африка доскоро беше за нас модел за страна, тръгнала по пътя към демокрацията смятахме, че там се развива е, добре е правовата държава, зачитат се правата на човека, е, създадени са условия за безпристрастно правосъдие, но ето, че през август 34 души бяха застреляни, 78 бяха ранени и е, също време, но е, като основание за тези действия на органите се цитира един закон от ерата на апартейда за общата цел. Вие виждате е, до какво може да доведе социалната несправедливост. Там започва да се развива един социално-економически апартейд. Мултинационалните концерни би трябвало да поемат своята отговорност за конфликта в Южна Африка. Необходимо е да поощрим е, социалното и економическото развитие в Южна Африка като на всяка цена забраним вноса на продукти от рододобивната промишленост, които не отговарят на нашите изисквания за социална и економическа справедливост. Благодаря. А сега ще дам думата на следващият оратор. Няма проблем, господин председател. Обединената левица веднъж беше поставена на трето място в списъка, но така или иначе няма значение. През 1994 година Нелсън Мандела взе властта, да приключи. Повече от 15 години хората на Южна Африка се надяват на свобода, но не са я получили. Южна Африка е капиталистическа економика, но плаща висока цена за това. 5% от населението на страната контролират 80% от приходите на Южна Африка. Няма нужда да ви казвам кои са белите и кои са тъмнокожите в тази страна. Апартейда е реалност, съответно. Тази стачка обедини стотици миньори, белокожи и тъмнокожи. Съответно, загинаха няколко десетки души, много бяха ранени. Президента Зума забави своята ответна реакция. Сега, ако не друго, поне процеса на разследване е започнал. Това не е един изолиран случай. През 2010 година полицейското насилие доведе до смъртта на над 800 души. Надявам се, че резолюцията ще е с балансиран текст и да се надяваме, че Африка ще се промени. Благодаря. Колега, господин Посъл за една минута. Господин председател, благодаря ви. Много съм благодарен за това, че обсъждаме въпроса за е, трагичните събития и за избиването на стъчкуващите миньори в Южна Африка, както е заглавена и резолюцията. И така, скъпи е, колеги, много е добре това, че говорите е, именно по този въпрос и наричате нещата с истинските им имена, не само в заглавието на резолюцията. Е, ние желаем да подкрепим Южна Африка. За нас Южна Африка е много важен економически и политически партньор трябва а, да подкрепим тази държава, която а, години наред страдаше от ужасния режим на апартейт. Но днес очевидно а, са застрашени демокрацията, справедливостта, а, принципите на правовата държава, защото а, избиването а, на миньорите очевидно не е единичен акт, а е възможно да става дума за системен подход, е, който в крайна сметка застрашава демокрацията. Затова ние трябва решително да осъдим тези действия. От името на групите последният оратор. председател. Южна Африка е високо развита страна на африканския континент. Тя има своята специфика, има политическо влияние, може да го упражнява върху своите съседи. Освен това, представлява нещо като изключение много опасна страна. Хората се опитват да я напуснат поради липсата на сигурност, включително и онези, които са страдали от апартейда в миналото. Трагичните събития в Марикана заставих отговорните лица да предприемат стъпки по отношение на разследването на това, което се е случило, но и да предприемат структурни реформи пропаста между бедните и богатите в обществото се разраства от края на апартейда на сам. Има корупция навсякъде и съответно страната е изложена на национализъм и популизъм. Господин Кашман за една минута. Благодаря, господин председател. Ще се спра на коментара, който направи господин Танок и ще кажа, че той според мен е абсолютно прав. Ужасяващо е това разстрелване, избиването на миньорите, ранените също са 78. Действията на полицията са насочени срещу стъчкуващи миньори. Струва ми се, че президента Зума би трябвало да продължи започналите действия във връзка с независимото разследване и да се потърсят е, по-дълбоко заложените причини за тази трагедия. И прав е господин Танок, казвайки, че е, Съвместно с партньорите в Южна Африка ние трябва да потърсим социалните и економическите причини за тези безпредседентни действия на полицията. Много се надявам, че независимото разследване ще доведе до обективни резултати. Господин Пашка е следващият оратор от името на социалисти и демократи. На, извинете, Европа за свобода и демокрация. Благодаря. В медиите се появява информация, осъждане на този въпрос, но се говори и за между синдикален спор. Тук няма нищо сложно. Работниците просто се бореха за по-добри условия, за по-големи заплати, изблъскаха се с полицията, полицията ги застреля в гърба, Казва се, че има предварително обмислене, предварително решаване за това действие. Предателството на онези, които водиха революцията срещу апартайда е на лице. Водещи лица в Африкански национален конгрес е, все още е, имат твърде голяма власт големи средства се харчат в тази страна, един огромен елит, е, е, един малък елит живее в е, голямо богатство, а много хора са в огромна бедност. Следващата седмица аз ще демонстрирам подкрепата на лявото срещу властта в Южна Африка. Госпожа Ферхейен от името на НП. Една минута. Колеги, колеги. Уважаеми господин председател, колеги, насилствените акции на полицията срещу протестиращите е, през август в Марикана е, доведоха до смъртта на 34 души и е, раняването на 78 миньори. Това е много обезпекоително. Преди е, това събитие през август имаше е, размирици, имаше протести и причините за всичко това е, са е, в е, липсата на е, справедливост, на справедливо заплащане, в липсата на е, разумна система за управление на кризи. Липсва и информация, и прозрачност. И именно тази загуба на информация е, пречи на населението да си даде сметка за корупцията, която се шири в държавата. Ние трябва е, да се борим и срещу причините за тази ескалация на напрежението, да потърсим причини за успокояване на сблъсъка между социалните партньори, за това е, трябва да потърсим контакт и да подкрепим нашите партньори в Южна Африка. От името на социалистите ще дам думата на госпожа Сари. îngrijorat de situația din Африка de Sud și condamn violența. Госпожи и господа, колеги, аз също съм разтревожен от ситуацията в Южна Африка и насилието срещу миньорите. Естествено, трябва да отчитаме правото на миньорите да стъчкуват. Питам се обаче дали Джулиус Малеман не им скрои, както се казва, капан е, и е, не ги подмами да влязат в е, тази клапка. Общата стачка, генералната стачка във всички мини в Южна Африка на практика алармира въоръжените сили в тази страна и е много възможно да се продължи ескалацията на конфликта. Надявам се, че разумът ще наделее. Благодаря ви. Благодаря. Ще дам думата на господин Кели. Спонтанни изказвания. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Както се каза, това е ужасна трагедия. 34 убити, 10 човека преди това, включително полицаи. Това показва колко трудно е да се направи преход от култура на насилие към демокрация. И ето защо, вероятно, трябва да пречупим случилото се през призмата на случилото се в други страни. Загубата на човешки живот винаги е трагедия и трябва да се порицава. На високо ниво, политическо ниво, можем да изискаме от правителството да разпределя благата равномерно. На второ място можем да окажем натиск върху бизнеса за да може съответните компании да демонстрират социална отговорност. Освен това, смятам, че синдикатите в международен план могат да помогнат на синдикатите, които са в разресени с други, да си вършат работата както трябва. Благодаря госпожа Крецо за една минута. Din Americana este cel mai sângeros incident de acest fel de la sfârșitul apartheidului. etelä afrikasta kantautuneet Благодаря, господин председател. Новините през август от Южна Африка са шокиращи. Как е възможно? Един мирен протест, една мирна демонстрация или мирно проведена стачка да доведе до стрелба и до разстрелването на 34 души. когато видях кадрите, дори се запитах, наистина ли става дума за истински кадри, за истински събития? Нали, нещата се развиваха в положителна посока. Какво трябва да се направи? Европейският съюз би трябвало да настоява за сериозно разследване не само в съдебния смисъл на думата, но и да се потърсят причините от социален и економически характер. Кети Ештън би трябвало да предложи на нашите партньори в Южна Африка помощ за подобряване на трудовите условия. Благодаря. Госпожа Василио от името на комисията. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати върховния представител, заместник председателя на комисията Аштън, посети Южна Африка само няколко дни след трагедията в мината Марикана Лонмин. Трагедията покруси не само Южна Африка. Хората в целия свят следяха какво се случва, следяха драматичните събития. Ние изразяваме своите съболезнования – за загиналите. Госпожа Аштън обсъди надълго и на широко това, което се е случило с външния министр на Африка, както и министъра на вътрешните работи на доктор Зума и новоизбрания председател на Комисията на Африканския съюз. Приветстваме предприетата проверка на инцидента от президента Зума и създаването на междуведомствена комисия, която да разгледа какво се е случило. Госпожа Аштън уведоми южноафриканските партньори, че Европейския съюз ще следи отблизо резултатите от работата на тези комисии. Комисията създадена от президента Зума, ще бъде председателствана от пенсиониран съдия от Върховния апелативен съд. Това е положителен знак. А между ведомствената комисия, също номинирана от Зума, се опитва да даде помощ и подкрепа на семействата на загиналите и да намери решения за минната индустрия Трудно е да предвиждаме какви ще бъдат резултатите от работата на съдебната комисия, но според нас е важно да се намерят причините за това събитие, както и обстоятелствата, свързани с него. Благодаря. Благодаря. Имаме 6 резолюции. Приключваме дебата. Гласуването ще е след